E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak rozumiem, dla prowadzenia przeze mnie. Благодаря. Аплодисментите предполагам, че означават, е, че е добре председателствам това заседание. И така. Първата точка за гласуване се отнася до доклада на Патриция Сурин. Сулин. Относно решение на парламента и съвета за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 между Европейския парламент, съвета и комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление. Преминаваме към гласуването. По именно гласуване. Начало на гласуването. Е, кто е противни? Против. Очевидно е to Кто с е, Kto Да, наистина става дума за поименно гласуване. Въздържа, въздържали се. Dziękuję bardzo. Благодаря ви много. Край на гласуването. Имаме квалифицирано мнозинство, повече от 3 е, пети от е, депутатите са гласували Докладът се приема. Преминаваме към следващата точка. Докладът на Пол Рюбик доклад за предложение за решение на Европейския парламент и на съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 между Европейския парламент, съвета и комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление. Отново по именно гласуване. Начало на гласуването. Кой е за? Против? Въздържали се? Край на гласуването. Необходимо е квалифицирано мнозинство. Три пети от гласовете. Имаме ги. Докладът се приема. Следващия доклад, който трябва да гласуваме, е докладът на Петри Сарвама. Какво има? Следващия доклад, който ще се гласува, е докладът на Петри Сарвама мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, по именно гласуване, начало на гласуването. Кой е за доклада? Кто с панства е против? Кой е против? Кто с панства се wstrzymał? Въздържали се. Е, замикам гласуване. Край на гласуването. Докладът се приема. Благодаря ви. И последният доклад, който ще гласуваме, е докладът на Изабел Тома. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Бих искал да дам думата на докладчика Изабел Тома за две минути. Гос... Господин депутат, благодаря, че ми давате думата. Въпреки, че днес е обяд, има... искам да припомня, че на 25 юни Франция подаде заявка за мобилизиране средства от Европейския фонд за приспособяване, приспособяване към глобализацията във връзка с предприятието ПСА все още уволнените работници не са намерили работа. Целта е да им се помогне да си намерят нова работа. Искам да благодаря на депутатите, че ще гласуват, надявам се, в подкрепа. Председателят, благодаря ви, госпожо депутат. И така, по именно гласуване, начало на гласуването, кой е за доклада?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 Трябва да повторим гласуването. E, е, то to Отвирам гласование. Начало на гласуването. Кой е за доклада? Кто с Państwa jest спречив? Против? Въздържали се? Край на гласуването. Оглашва веники. Гласование е... Резултатът е, че докладът се приема. Благодаря на всички. Обявявам заседанието за закрито до 3 часа след обед. Добър апетит!